Guten Morgen. Morning, ladies and gentlemen. Dear colleagues and so on. Уважаеми колеги, готови ли сте? Можем ли да започнем? Ja, wir sind Добър ден, госпожи и господа, скъпи колеги. Позволете ми първо да поздравя всички много сърдечно в началото на първото заседание за новата година. Използвам случая, за да пожелая на всички здраве, успех, щастие през 2012 година. Много се надявам, че ще продължим да работим експедитивно в нашата комисия. Предстои ни да вземем решение по много важни проекти. 2012 година със сигурност няма да бъде по-малко натоварена от предишната. Най-вероятно ще бъдем поне толкова натоварени, колкото и през предишната година, а най-вероятно и повече. По отношение на първа точка и втора точка имам някои съобщения. Точка 6, както секретариатът вече ви е съобщил, ще бъде изместена напред веднага след е, трета е, точка, така че 6 става 4. Ако няма възражение, така ще процедираме. Позволете ми да а, направя някои съобщения. Първо, господин Баер, който е седнал до мен, ще бъде новият ръководител на секретарията на ИТРЕ през 2012 година. От началото на тази година той пое тези функции. Желаем му много успех и добри резултати Така че по отношение на ръководството на секретарията вече има яснота. Аз се радвам да поздравя господин Байер, но същевременно трябва да кажа, че много е, много, много сърдечно благодаря на господин Фан Арум който в един много труден период, е, в който е, бе само временно заместващ е, ръководителя на секретарията, свърши изключително полезна работа за нас. Много добре работи, много експедитивно, много успешно. Така че повтарям това, което казах преди коледа. Много, много сърдечно благодаря на господин Фан Арум за неговата много компетентна работа. Господин Руперт Вилкинсън е нов сътрудник в секретарията на Комисията по промишлеността. Той е седнал там в страни. Е, желаем му е, успешна работа през следващите месеци и години. Също времено трябва да се сбогуваме с господин Зигфрид Прайер с благодарност той напуска е, секретарията на ИТРЕ. Е, да, в секретарията на ИТРЕ непрекъснато има движение, има динамика. Е, натоварването е голямо и непрекъснато се появяват и нови задачи. Може би и затова по-често ни напускат някои от сътрудниците, но затова пък идват и нови. Благодаря във всеки случай на господин Зигфрид Браер за неговата работа. Освен това, трябва съвсем накратко да ви съобща, че администрацията на парламента обърнаха внимание на комисиите за това, че трябва много по- ефективно да организират работата си, най-вече по отношение на заседанията, за да се използват по-пълноценно и рационално ресурсите за превод така че четвъртък след обед най-вероятно ще има повече заседания. Това е разумно. Винаги трябва заседанията да са в два последователни дни. Много често на нас ни са необходими три дни. Остава работа, която трябва да се свърши и е, след предвидените два дни, но при всички положения ние ще се опитаме, естествено, да отговорим на повика на администрацията за рационално организация. Няколко думи и за работата ни с датското председателство по някои досиета и начина по който ще процедираме. Датското председателство е заинтересовано много експедитивно да работим по няколко досиета, но най-вече по отношение на енергийната ефективност се проявява особен интерес. Има нови неща. По отношение на НИСА има е, трудности в съвета. Знаете, че нещата върват трудно. Важно е във всеки случай е, да се търси възможност за напредък, защото става дума за една много важна политическа тема. Е, не бива да се спираме и бавим с някои по-дребни технически детайли. Е, това е, от мен като начало на работата ни днес и започваме с е, следващата точка от дневния ред. Имаме време за нея до 10 часа. Е, бяхме се договорили днес да поговорим още веднъж по темата енергийна ефективност, като особено важно е да дадем е, достатъчно време на комисията, за да изложи своето становище много е важно, естествено, именно по тази изключително съществена тема да координираме добре усилията си. И така, позволете ми първо да дам думата на комисията, а след това ще обсъдим и въпросите от първостепенно значение, които все още не са намерили отговор. Има и много други, които обаче не са чак толкова важни. И така давам думата на представителя на комисията. Това е скок в студената вода, така да се каже, но вие сте информирани за това как е, протекоха дебатите тук е, при последното ни заседание и обсъждането на темата, така че ще ви помоля от името на комисията да ни информирате за начина по който протичат е, преговорите и консултациите. Благодаря. Искам да използвам тази възможност да пожелая честита нова година, успешна нова година на всички. В контекста на енергийната ефективност ние сме оптимистични, че годината ще бъде успешна. успешна. Предложението за енергийна ефективност, което е едно от нашите приоритетни предложения е на дневен ред, радваме се, че Комисията Европейския парламент е твърдо решен максимално бързо да разгледа това досие. Датското председателство също поека подобен ангажимент. Надяваме се да достигнем до успешен завършен дори по време на датското председателство. Ние можем да ви окажем подкрепа в максимална степен за постигането на тази цел. Няма да отнема много време, господин председател. Искам само да насоча вниманието ви върху 3-4 ключови елемента на предложението. Първото е за обществените поръчки, член 5. Имаше предложение, че съдържанието на предложението за директива за енергийна ефективност може да не е в пълно съответствие с предложената директива през декември за обществените поръчки. Ние сме консултирали вътрешния пазар и има пълно съответствие. Обществените поръчки могат да отчетат също и извършените преработки на останалите свързани директиви. Това е важен елемент, който трябва да се запази в текста. Друг ключов елемент на това предложение е задължението за енергийна ефективност и амбицията, която се поставяме в тази връзка. Имаме висока цел, която за сега не е постигната, нивото на амбиция, което сме предвидели в нашето предложение от 1,5% ще бъде важен принос за достигане на целта от 20%. В този контекст ние приветстваме укрепването на механизмите за проверка и оценка за намаляване на бедността. Ние трябва да запазим амбицията в текста, за да се стигне до окончателен резултат. И на последно място за факторирането и за измерването на енергопотреблението. Това е в основата на оправомощаването на потребителите, а за целта те се нуждаят от информация. В сегашната среда, в сегашната директива, те имат известни права, но ние искаме сега да укрепим техните права, като засилим изискването за предоставянето на информация на потреблението, за да могат те сами да управляват енергопотреблението си. Изключително важно е разпоредбите на член 8, свързани с измерването на енергопотреблението и фактурирането, да останат силни. И съвсем накратко, въпроса за целите, независимо дали са задължителни или не, национални или не, са важен елемент. Надяваме се да намерим решение по въпроса. В този контекст ние ще подкрепим парламента по техническите му работа. Ще подкрепим също и съвета. Надяваме се, че ще може да постигнем общата цел от 20% на базата на индивидуалните цели. Това нещо ще бъде определено от политическия процес до приключването на дискусиите. Радвам се на тази възможност, че можах да взема думата. Ако има въпроси, ще се опитаме да им отговорим след разискванията. Благодаря. Благодаря ви. Записали са се няколко колеги, които желаят да се изкажат. Ще ви дам думата в последователността, в която сте се записали. Предполагах, че докладчикът ще иска да вземе отношение и ще му дам думата, въпреки че не се е записал предварително. Клод. Няма да се разпростирам особено. Искам само да ви информирам за хода на работа, за постигнатия напредък на срещите на координаторите. Бяха проведени две такива заседания. На миналото разискване на докладчиците в Сянка си зададохме въпроса дали докладът може да бъде гласуван още през януари. Решихме, че е по-добре гласуването да се проведе в края на февруари. Това ще ни даде възможност да проведем още пет допълнителни заседания на докладчиците в Сянка. Имаме 1800 изменения и ако си отделим малко повече време, ще можем да разработим и максимален брой компромиси. Така ще ви улесним и при работата с списъка за гласуване. От вчерашното заседание на докладчиците в Сянка стана ясно, че преговорите са доста тежки, но че целенасочено се придвижваме към целта си. Бих ви бил благодарен, господин председател, ако в края на разискванията днес съобщите и за решението на докладчиците в Сянка, а именно текстът да бъде гласуван на 28 февруари. Бих искал официално да съобщите това, така че и другите политически групи да могат да се запознаят с компромисните изменения. Благодаря ви. Председателят, благодаря. Госпожа Хол. Благодаря. Бих искала да благодаря на докладчика за неговата работа по този въпрос докладчиците в сянка. Господин Пипер е зад мен. Надявам се, че ще се съгласи, че ние също свършихме доста техническа работа, проведохме много срещи, разгледахме текста алинея по алинея и постигаме значителен напредък. което е изненадващо, защото имаше и някои големи политически въпросителни и не всички бяхме на едно мнение. Това, което доказваме, е, че можем да провеждаме разумни дискусии по много от детайлите. Искам да благодаря най-сърдечно на докладчика за този процес. Напълно, поне в голяма степен, подкрепям това, което той предлага. Трябва да работим по систематичен, целенасочен начин, да обръщаме повече внимание на всички елементи, включени в директивата. Искам също да приветствам изявлението, направено току-що от представители на комисията, защото то ни дава уверение във връзка с обществените поръчки, защото трябва да бъдат предвидени разходите за целия срок. Относно измерването на енергопотреблението, тази сутрин очаквах в среща за това какво може да означава измерването на енергопотреблението за потребителите. Като докладчик на Въвсянка, се надявам, че изразяваме мнението на колегите, казвайки, че има силно разбиране в парламента за важността тази директива да бъде от полза за потребителите. За това трябва да отдадем приоритет на онези, които са ни избрали. Те трябва да имат информация, те трябва да а, имат а, достъп до консултации за това, а, кои са добрите начини за измерване на енергопотреблението индивидуално. Относно целите, за които спомена комисията, най-важното в нашите дискусии е е да имаме винаги предвид защо правим всичко това. Защо трябва да имаме 20% енергийна ефективност като заложена цел. По този начин ние ще контролираме това, което правим за смягчаване на климатичните промени и за гарантиране на енергийните доставки в Европа. Още няколко елемента, на които искам да се спра. Като цяло, текстът на комисията беше труден за доста от държавите членки, тъй като тези страни, които вече са активни в редица сфери на енергийната ефективност, установяват, че това, което предлага текста на комисията, не се стикова изцяло с това, което те вече реализират на практика. Нуждата от подобряване на гъвкавостта на текста е нещо, върху което работихме на заседанията на, координ... на докладчиците в Сянка, за да постигнем една и съща цел, същото ниво на амбиция. Затова е важно да намерим начин как да използваме съществуващите национални инициативи, вместо да преоткриваме топлата вода. Мисля, че бяхме... Мисля, че постигнахме много напредък в тази посока вече. Друга област, в която умяваме да очертаем един важен аспект, е, се отнася до малките предприятия. Ние знаем колко важни са те в економическата криза, която преживяваме. Това, което се предлага в директивата, да се освободят тези малки предприятия от енергийни одити и да има финансови мерки, които да подпомагат тези фирми, за да могат да подобрят енергийната ефективност, както и ефективността на разходите си. Ние трябва да продължим да имаме предвид аспектът, свързан с малките предприятия. Това е изключително важно в трудните економически времена, в които се намираме сега. Предстои ни още много работа. Най-важното обаче е, че работим по текста алинея по алинея и ще продължим да го правим. Колегата Пипер има думата. Благодаря, господин председател. Ще се присъединя към е, хубавите думи, които бяха казани за докладчика, за експедитивния му подход по темата. Ние работихме много интенсивно по някои въпроси успяхме да се споразумим, споразумеем, но за всеки, във всеки случай не по решаващите въпроси. Член 2 е, инструменти за финансиране е, може да се каже, че са на добър път. Е, също и член 10 когенерацията, там също се очертава споразумение. Вчера се сближиха позициите и по член 7, най-вече по отношение на системите за сертификациране във връзка с енергийните услуги. Ние бихме желали наличните съществуващите системи в държавите членки да не бъдат застрашени от нови изисквания в резултат на новото законодателство. Така ще можем да спечелим на наша страна и някои от държавите членки. Що се отнася до становището на Комисията за околна среда е, Бих искал да чуя мнението на нашия докладчик, какво е, мисли той е, за това становище. В рамките на нашата политическа група, на моята политическа група НП, ние проявихме гъвкавост и се съгласихме е, да направим някои компромиси, но е, ме интересува какво е състоянието към момента. И така, по редица въпроси постигнахме някакви договорености, но ключовите въпроси все още е, не са договорени. Същевременно времето ни притиска и за това би било добре, най-вече по отношение на член 3, 4 и 6, докладчикът да внесе предложения, които да послужат за постигане на компромис. До този момент това не е станало. Естествено, че в зависимост от предложенията на докладчика ще можем да спазим графика, а инак няма да можем. Thank you, President. I, I... Господин Видал Квадрас. Благодаря, господин председател. Също искам да приветствам с добре дошъл новия ни ръководител на отдел, Клаус Байер. Имах удоволствието да работя с Клаус в продължение на много години в областта на помирителните процедури. Имахме много дни на споделено страдание и не толкова дни на споделени победи. Надявам се, че тук в тази комисия ще бъде обратното, че ще споделяме повече победи, отколкото страдания. Приветствам това, че гласуването по доклада бе отложено с един месец. Наистина се нуждаем от време, за да обсъдим някои въпроси от критично значение. Вече обсъдихме веднъж измененията. Сега се намираме на етап повторно обсъждане, по което можем да задълбочим работата си по някои детайли. Що се отнася до въпроса за това дали да се въведат обвързващи цели или обвързващи мерки, мисля, че не бива да водим битки, които не можем да спечелим. Знаем, каква е позицията на съвета и мисля, че трябва да подходим реалистично. Мерки постановени от държавите членки в националните им планове за енергийна ефективност и постигането на индивидуални цели на национално равнище, това ще е реалистичният подход, който трябва да заложим в работата по директивата. В случай, че не се спазват националните планове и че държавите членки не постигнат заложените на национално равнище цели, то тогава предвидените по директивата мерки следва да са обвързващи за държавите членки. В случая комисията разполага с прерогативи за извършване на проверка. В никакъв случай обаче не бива да се дублират задълженията за докладване. Ето защо предлагам да не предвиждаме отклоняващи се мерки по член 19. Всички държави членки трябва да представят своите национални планове на комисията, както и да докажат, че плановете ще доведат до постигането на националните цели. По член 3 придържам се към становището, което изложих и миналия път, а именно да запазим редакцията, предложена от комисията. Предлагам в допълнение към това да предвидим Що се отнася до енергоемките сектори, държавите членки да заложат цели за енергоемкостта, т.е. количеството енергия изразходено за единица от БВП по отношение на когенерацията, мисля, че трябва да предвидим възможности за всички видове когенерация. Не бива да предвиждаме задължителното прилагане на тази технология. Трябва да предвидим нейното прилагане единствено в случаите, когато тя е рентабилна от економическа и техническа гледна точка. В противен случай, може да се окаже контрапродуктивна. По отношение на санирането и модернизирането на сгради, член 4 и 6, мисля, че могат да се предвидят и альтернативни мерки за намаляване на енергопотреблението на национално равнище. Докладчикът предлага стойност от 3%. Можем да помислим дали да не се заложи друга стойност. Но по принцип сме съгласни с подхода, а именно, че енергопотреблението може да се намали чрез модернизиране и саниране на сградите, но и чрез альтернативни мерки, като например интелигентни измервателни уреди. В заключение, господин председател, още веднъж искам да наблегна на принципа на оказването на въздействие върху потреблението. Към този принцип трябва да се придържаме. Неведнъж съм казвал, че мерките по отношение на потреблението, например в областта на енергийните услуги и на измервателните уреди, са от основно значение за постигането на енергийна ефективност. Такива мерки не само намаляват натиска, който се оказва върху мрежата, те имат потенциал за постигането на енергийна ефективност по силата на подход ориентиран към пазара, а това винаги е и най-добрият подход. Колегата Гирек, e, нека първо да посоча, че съм съгласен с казаното от колегата Видал Квадрас. Много съществени са неговите бележки особено това, което той каза за възможността страните да решават как точно ще решават въпросите, свързани с енергийната ефективност във връзка, в рамките на регламента, естествено. Освен това, няколко думи по графика и сроковете. Според мен не бива да бързаме. Може би в началото направихме някои грешки, защото е, пропуснахме просто да дефинираме понятието ефективност в този контекст. Ние е, не знаехме в началото какво точно имаме предвид. Е, дали става дума за определени сектори само или за е, ефективността разглеждана на национално равнище като дял от е, БВП. И освен това, първична енергия и вторична енергия. Търсих е, е, информация и намерих доста противоречиви източници. А, така че, е, може би и това би трябвало да уточни докладчика е, по отношение на е, ефективността. Кога, какво ще разбираме под първична и вторична енергия? И освен това, смятам, че би трябвало да включим и още един аспект, е, по който е важно да вземем решение. Е, а именно възможността естествено да се е, внасят колкото е възможно повече изменения, но тези изменения би трябвало да са съвсем ясно формулирани. Някои от тях не са съвсем ясни и затова може би трябва да се удължи срока и за внасяне на изменения. Благодаря, господин председател. Искам да пожелая на всички колеги честита нова година. Първо, не бива да забравяме, че говорим за един процес и краятният срок за представяне на изменения вече е изтекал. Трябва да се постигнат компромиси на базата на това, което вече е представено като предложения. Има най-разнообразни изменения. Изкуството за постигането на компромис трябва да бъде упражнено от докладчика Искаме да благодарим на Клод за неговата работа, както и на, за работата на всички докладчици в Сянка. От всички колеги ще завиди да се предвижи напред това досие, защото и сега е видимо, че има засилено участие на представителите на комисията. Все още има няколко възможности пред нас. Ще се спре на две от тях. Първо, относно гъвкавостта на мерките. Тук е наложително да се предвиди възможност за държавите членки да прилагат мерките, които според тях са най-добри за постигане на националните им цели. Ако това не стане, всичко ще се провали, както и други законодателни актови, които бяха разводнени и които държавите членки и избягват да прилагат на практика това лошо законодателство. Лошото законодателство или неправилно прилаганото законодателство е по-лошо от липсата на такова. Следва да гарантираме, че ще има равнопоставеност, а за постигането на такава е необходимо да се положат усилия, така че директивата да доведе до постигането на ефективност и то не само на енергийна ефективност. Бих отишла и по-нататък и бих подчертала, че трябва да има мерки за саниране на сградите, за прилагането на по-високи изисквания за сградите, Всичко това е въпрос, който трябва да се реши от публичния сектор. В обществените сгради, например в Испания, които не са съвършено нови или пък други, които се нуждаят от саниране. И директивата може да каже каквото и да е Например, те се ограничават само до това да сменят електрическите кружки да сложат енергоспестяващи кружки. Не могат да се извършат допълнителни инвестиции. Ние направихме много предложения за изменения. Нуждаем се от споразумения, съгласно което, когато една държава не е в състояние, поради това, че преследва цели, свързани с намаляване на бюджетния дефицит или предприема други мерки за економи. Държавите членки да признаят, че е невъзможно да се приложат някои мерки и трябва да има разбиране за това. Защото ще е по лесно в тези тежки времена да се да събере подкрепа за инвестиране в здравеопазване, в образование, отколкото в енергийна ефективност на сградите. Не трябва да се отклоняваме прекалено от реалната ситуация. Ако се върна в Испания и кажа, че всичко, което е записано в документа, трябва да бъде изпълнено, аз като депутат в Европейския парламент ще бъда уволнена Аз говоря доста разпалено, но това, което казвам, се отнася не само за Испания, за много други държави членки. Благодаря, господин председател. Мисля, че докладчика, докладчиците в сянка са изправени пред тежка задача. Има над 1600 изменения. Това е огромна тежест. Може би бихме могли да им помогнем, така както каза господин Герек, като направим стъпка назад, да огледаме от дистанция ситуацията, да изясним какви са дефинициите. Освен това, трябва да изясним какви са основните принципи, залегнали в предложението. Искам да се спра сега по-конкретно на няколко основни изменения. Основните принципи, които трябва да се следват при а, предлагане на изменения, да има реалистични цели. Трябва да бъдем амбициозни, ако нямаме реалистични цели, никой няма да гледа на нас сериозно и ще бъде затруднено изпълнението на реалистичните такива. Нуждаем се от благоприятни условия, тъй като така ще се разрешат толкова много проблеми. Но има твърде много правила, твърде голяма административна тежест, която може да отрицателно да повлияе не само на този сектор, но и други. Трябва да отчитаме ситуацията на пазара, неговото функциониране. Третия принцип е да имаме винаги предвид, че държавите членки се намират на различно равнище на развитие. Не бива да забравяме този факт. Както и при първите два принципа, ние трябва да държим сметка за действителното положение, да бъдем реалистични, защото нереалистичните правила няма да доведат но до решенията, които търсим. Искам да се спря на още няколко въпроса. Някои от колегите споменаха за целите за енергоспестяване. Аз съм убеден, че ако следваме основните принципи, има разлики в енергопотреблението на държавите членки, които а, трябва да бъдат отчитани. Има държави членки, където има по-високо потребление и има други източници на потребление, не само за битови нужди. Трябва да можем да коригираме своите цели, като отчитаме реалното положение на държавите членки за интелигентните измервателни уреди. Това не е реалистична цел да, с, да искаме те да бъдат инсталирани в всяко домакинство, във всяка държава членка до 2015 година. Това е економически нереализуемо въпреки че това е първоначална заложена цел. Затова трябва да бъдем много внимателни, да направим оценка на ползите и това колко ще струват и трябва да насочим вниманието си към това, което ще доведе до най-големи ползи. За когенерацията, мисля, че там правилата са твърде прескриптивни, има твърде голяма намеса на пазара. Ние трябва да направим оценка и тук, е, ако има положителен резултат от анализа, съм убеден, че пазара ще предприеме нужните мерки. Ние трябва да предприемем всички мерки, но ако пазарът е, реши, е, той няма да реализира това, което предлагаме. Не искаме да създаваме планова економика, но ако погледнете сега анексите, ще видите, че именно това правим. 3% цел за саниране на обществени сгради. Знаете, че в момента целта е под половин процент за държавите членки и от под половин процента до 3% е нереалистична цел. Като имаме предвид какво е економическото положение в момента, ние се намираме в криза и това е изключително трудно. Затова трябва да помислим как можем да създадем известна гъвкавост за държавите членки и как държавите могат да дадат свой личен принос. Имам и конкретно предложение за намирането на компромис в рамките на нашата комисия и в съвета в последствие. Можем да помислим, например, за приноса на собствениците. Може да използваме излишъците от квоти, и да използваме приходите, да подпомогнем държавите членки да използват а, тази сума като своя вноска. Това може да допринесе за намирането на компромиси. В заключение, господин председател, нека да бъдем реалистични, нека да вярваме на пазара. Това е основното, което ще ни доведе до вярното решение. Благодаря. Danke sehr. Bitte meine Ungeduld zu verstehen, aber Председателят, благодаря ви. Моля, проявете разбиране към нетърпението ми. Имаме още 8 колеги на списъка с желаящи се да се изкажат. Трябва да дам думата на докладчика и на представителя на комисията. Разбирам, че темата е важна от политическо естество, но моля, придържайте се към времето. Благодаря. Ангелика Ниблер. Благодаря, господин председател. Ще се постарая да се вместя във времето. Честита нова година на всички. Благодаря на докладчика ни Клод Турмес и на всички докладчици в Сянка. Наистина е изумително колко целенасочено и бързо работите по изготвянето на компромиси, като се има предвид огромният брой на внесените изменения. Наистина заслужавате цялото ми уважение. Благодаря ви за извършената огромна работа. Ще се спра върху три теми. Първо, разискванията за това дали да се въведат обвързващи цели или обвързващи мерки. Няма да ви очуди, че не малко колеги в моята политическа група и в други политически групи смятат, че ни е необходима гъвкавост при избора на подхода, Тоест, трябва да въведем обвързващи мерки, но не и обвързващи цели, продиктувани отгоре. Един подобен диктат не би бил възприят по никакъв начин, нито от засегнатите страни, нито от гражданите. Ето защо приветства, приветствам извинете, предложението на колегата Видал Квадрас. Той предложи да вземем съвместно решение за въвеждането на обвързващи цели и да въведем обвързващи мерки единствено ако обвързващите цели не бъдат постигнати. Второ, прочетох компромисното изменение по член 4 и установих, че в целия текст на това компромисно изменение по член 4 задълженията наложени на публичния сектор следва да бъдат наложени и на физически лица, като например на наематели или арендатори. Не знам как точно може да се реализира това на практика. Как мога да задължа един наемател да спазва задължения, които би следвало да се вменят преди всичко на собственика на сградата. Не мисля, че един такъв подход е осъществим. Не мисля, че и той ще ни доведе до постигане на целта. Ще доведе единствено до това, че просто вече няма да се дават под найем сгради или пък до повишаване на найемите. Не знам точно как сте стигнали до тази идея, бих искала да чуя вашата обосновка но не мисля, че предложението ви е добро. Трето, хареса ми компромисното изменение по член 4, алинея 3а. В това изменение се предвижда задължение за саниране на сградите. При подобно задължение се предвижда и възможност за економисването, спестяването на определен процент от енергопотреблението в сградата. Мисля, че това е един добър начин за постигането на заложените цели за енергоспестяване. Но що се отнася до конкретната процентна стойност, бих предложила на колегата Турмес да я занижим малко. Благодаря на всички колеги, които вече в продължение на седмици много активно работят по текста на доклада и по компромисните изменения. Председателят благодаря. Нека отправя една молба във връзка с компромисните изменения. Тук има немалко колеги, които искат по-строги правила, други са за не толкова строги правила. Но компромис, компромисът, извинете, не предполага строгост. В противен случай не би бил никакъв компромис. Норберт Гланте. Благодаря, ще бъда кратък. Присъединявам се към желанията на другите е, колеги. Ще подчертая, че трябва съвсем ясно да подчертаем, че говорим за енергийна ефективност, а това означава на практика економисване, намаляване на потреблението. И това не става автоматично. Естествено, би трябвало да помислим за е, мерките, за възможностите, които е, на практика е, са на разположение на държавите членки, но там е необходима действително гъвкавост, възможност продуктите трябва да се съобразят с е, е, специфичната ситуация в страните, така че те наистина да започнат да прилагат такива мерки. Така че колкото и да ни боли, ще трябва да направим компромис, тъй че е, да подсигурим изпълнението на тези мерки, които ще ни доведат до целта. При всички положения би трябвало, може би, да е, се подготвят съответните компромисни е, текстове, за да можем да гласуваме през февруари наистина. Да, що се отнася до квотите при саниране на сградите, наистина смятам, че трябва да се помисли за е, малко повече за гъвкавост. Естествено, че съветът в момента също обсъжда и има определени становища по тези въпроси, но трябва да направим някаква стъпка напред и ние, за да приближим позициите и да постигнем компромис. Колегата е много експедитивен, но а, и, аз мисля, че не съм чак такъв оптимист, колкото е той. И затова би трябвало да се предприемат някои отстъпки. Благодаря, господин председател. Обсъждаме енергийната ефективност с представители на потребителите, на бизнес организациите, на профсъюзите, на политическите групи. Проведохме няколко заседания на докладчиците в Сянка и мисля, че сме на път да постигнем добро споразумение с всеки изминал ден. Имам още пречки, които трябва да се преодолеят, но се надявам, че в края на февруари ще можем да гласуваме, защото разполагаме с един допълнителен месец, който според мен е достатъчен, за да се постигне компромис и добър резултат, от който да се гордеем. Нещо, което не разбирам в днешната дискусия, е думата реалистични цели. Имаме заложени цели, те не могат да се обсъждат. Те бяха решени на 12 декември в съвети, в парламента през 2008 в директивата за енергийна възобновяема енергия, където се залагат целта 20-20-20. 20% енергийна ефективност не бяха обвързваща цел. Всъщност, те държавите членки не са постигнали нищо от тази цел. В Европа има евроскептицизъм. Защо? Защото вземаме решения, които не се изпълняват на практика. Гласоподавателите ми питат, кога ще започнете да работите по енергийната ефективност, за която взехте решение през 2008. Говорим сега за реалистични цели, но ние вече имаме цели. Това, което обсъждаме в тази директива и по което трябва да постигнем компромис е, е как да постигнем тези цели по един по-гъвкав начин, чрез различни средства за отделните държави членки, но целта е заложена. Така че нека да спрем да дискутираме реалистични цели. имаме вече такава цел 20% енергийна ефективност за 2020. Ние гласувахме също и по обвързваща цел. Имаше доклад, подкрепен с огромно мнозинство от нашата комисия. Задължителните цели, задължителните мерки не могат да се разделят, защото тези мерки са важни, за да се реализират задължителните цели. Затова е важно да имаме това предвид при триалога, да преговаряме с съвета, както каза господин Глендер, в съвета има по-различна гледна точка по въпроса. Ние сме за обвързващи цели, за обвързващи мерки. По въпроса дали тази директива трябва да поставя е, цел за енергоспестяване, аз нямам никакво съмнение, че за да постигнем 20% се нуждаем от такава е, цел за намаляване на енергопотреблението също за използване на когенерация, така както е посочено в член 12. Целта за ефективно зависи също от растежа. Ние трябва да кажем на бизнеса, че вярваме в постигането на тази цел от 20%. В срещата на докладчите в Сянка ние договорихме, споразуме... договорихме компромис между 7, 9, 10. Постигнахме компромис по 8. Аз съм особено доволна от това. Относно интелигентните измирателни уреди. Ние водим много дискусии в Европа по този въпрос. Ние гласувахме обаче за тях, когато гласувахме по третия пакет за вътрешния пазар на енергия в Европа. Ние казахме, че през 2019, ако не греша, в Европа трябва да се въведат интелигентни измервателни уреди. Така че може да е сложно, може да е трудно, но ние имаме взето решение. Предложихме изменение за член 8, който гарантира, че ако потребителите не виждат как се формира цената на електро- и топлоенергията, държавите членки да не са задължени да ги въвеждат. Когато се въвеждат тези интелигентни измевателни уреди, трябва да се гарантира и достатъчна защита на потребителите. Потребителите трябва да а, имат право да решават какъв да бъде достъпа до информацията, свързана с а, електро- и топломерите. Трябва да продължим дискусиите с колегите, докладчици в сянка. За да постигнем компромис, обаче е важно също да кажем ясно какво имаме предвид. Господин Гере, когато казвате, че сте съгласен с Видал Квадрос, той казва обратното на това, което казвате вие. Той иска да се фокусира върху страната на търсенето, докато вие искате да се фокусирате върху предлагането, върху производството. Благодаря ви. Темата е изключително важна, но проблема с времето е на лице. Все повече се увеличават желанията за изказвания. Така че ви предлагам никакви а, заявки за изказване повече и освен това много ви моля, спазвайте времето от една до две минути за изказване. И освен това, искам да поздравя колегата Тара, който днес има рожден ден. И така, колегата желая да попита нещо. До кога имаме време? До 12.30. Цялото заседание е до 12.30, но още в началото съобщих, че от гледна точка на разпределенето на времето ние бяхме предвидели един час. Има и други е, точки в дневния ред, затова променихме малко реда, защото има и хора, които имат други ангажименти. Така че е, след 10 е, и 15 би трябвало да преминем към останалите точки. Темата е изключително е важна, но много ви моля. Минута и половина регламент. Госпожа Тикал. Ședinte, vreau și eu să mulțumesc secretariatului și colegilor <coughs> pentru munca благодаря, господин председател. Също искам да благодаря на секретарията и на колегите за извършената работа. Енергийната ефективност е важен инструмент за постигането на достъпни цени на енергията за потребителите и за борба с енергийната бедност. Енергийната ефективност се отразява благоприятно и върху конкурентоспособността и заедостта в Европа. Внесох изменение, според което не само държавите членки, публичните органи и частните домакинства трябва да повишат енергийната си ефективност. Моето изменение предвижда повишаване на енергийната ефективност и на всички европейски органи и институции. Европейският съюз трябва да излезе с добър пример – мисля, че всички институции, агенции, органи на Европейския съюз трябва да застанат на предната линия в борбата за енергийна ефективност. Трябва да вземем предвид техническата съществимост на предложенията и разходната им ефективност, като отчетем и разликите в климатичните условия в държавите членки. Внесох и изменение в което призовавам за привеждането на разпоредбите в съответствие с вече действащи разпоредби. Не е необходимо в две директиви да се приемат разпоредби с едни и същи определения. Трябва да бъдем последователни. Трето, и тук се присъединявам към госпожа Ниблер, ясно е, че Публичните органи трябва да са собственици на сградите или по-точно изискванията трябва да въжат единствено за обществени сгради. Много е важно и финансирането на мерките за енергийна ефективност. Ако не постигнем успех при координирането, ако се стигне до противоречие между разпоредбите на тази директива и правилата за разходване на средствата по структурния и други фондове, които могат да допринесат за енергийната ефективност, то опасявам се, че тази директива ще си остане само на хартия. От нея няма да проистекат никакви практически последици, тъй като обикновените потребители нямат излишни пари, които да инвестират в енергийна ефективност. Когато говорим за различните фондове, за правилата за разходване на средства по структурните фондове и други, нека вземем предвид и целта за енергийната ефективност. Ще приключа, господин председател, с няколко думи за интелигентните измервателни уреди. Председателят. Вече говорите минута и половина. Ще бъда съвсем кратка, господин председател. Преди няколко години в Румъния бяха въведени измервателни уреди за всяко отделно домакинство. Не би било целесообразно да се въвеждат нови изисквания за измервателните уреди. Благодаря, господин председател. Честита нова година на всички. И от мен Поздравявам и господин Клаус Байер, който от началото на годината ще отговаря за нашия секретариат. Поздравявам и докладчика и докладчиците в Сянка за работата, която вършат. Чудесна работа. Няколко думи по член 10. Комисията и докладчикът са се споразумяли да се използва колкото е възможно по-рационално в традиционните електроцентрали остатъчната топла енергия. Но естествено трябва да имаме предвид и централите с комбиниран цикъл. Така че да и се възползваме и от възобновяемите енергийни източници. Така че тези централи по този начин ще е, се приспособят към е, различните е, нива на производство от е, възобновяеми енергийни източници. Въпросът е как ще стане това адаптиране, това приспособяване. Например, е, като се използва енергия само за е, отопление. Именно при изолирани системи, така както е това в Иберийския полуостров, трябва да се извършат съвсем точни проверки за това доколко могат да се реализират тези цели. И така че един а, е, компромис по член 10 би трябвало да предвиди и някои изключения. При обновяването на топоцентралите трябва да се има предвид и на това приспособяване към новите възобновяеми източници. About... Говорим за енергийна ефективност, за енергоспестяване, но държавите членки са в рецесия. Защото ако правите нещо ефективно, вие реализирате и спестявания. Така че целият дебат за енергията може да се каже, че мерките са печеливши. 40% от енергийното потребление в Европейския съюз е потребление сградите и 30% в обществените сгради отиват за електроенергия. не трябва да изтъкваме непрекъснато като аргумент рецесията, защото глобалното затопляне няма да се разреши по този начин. Ефективността ще доведе до спестявания в дългосрочна перспектива. Има економически смисъл. Трябва да има задължителни цели, защото те са добри както за економиката, така и за околната среда. Колегата Маринеско има думата. Благодаря, господин председател. Европейският е, съвет определи цел. Ние можем да я постигнем, следвайки различни пътища. Тази директива цели да бъде постигната целта чрез енергийна ефективност. Енергоемкостта може да бъде разглеждана като мерило подобряване на състоянието с енергията не означава непременно, че има енергийна ефективност. Покачването на цените на петрола ще засилят енергоемкостта, но не и енергоефективността. Енергийната ефективност се засяга също и от климата, например в земеделските стопанства. Читам, че трябва да използваме формула, която свързва това, което произвеждате с съответната енергия, която отива за целта. Считам, че трябва да има задължителни цели, но мерките следва да бъдат гъвкави. Колегата Гростет. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка. Бих искала само да припомня, че е важно да има общностни мерки, но те трябва да са гъвкави, да се спазват принципите на пропорционалност и субсидиарност, тъй като е очевидно, че мерките, които сме предвидели на европейско ниво, са достатъчно отворени, за да бъдат прилагани съгласно условията в всяка от държавите членки. Оставя се възможност за национална и местна инициатива. Считам, че националните цели, които са прекалено негъвкави, изискват да се облегчат малко, да бъдат предвидени по-гъвкави инструменти за прилагане. Аз съм направила предложение за изменения. Трябва да има както енергийна ефективност, така и енергоспестяване, за да постигнем общата цел, която сме се поставени. Като спазваме принципа на субсидиарност, трябва да укрепим националните цели, като има ясно разпределене на таксите, на тежестта и в този смисъл са измененията по член 3. Читам също за важно да се установи механизъм за задължителност, който да се базира на определени цели за използване на енергия за единица производство. В предложението на комисията има доста прескриптивност. Следва да се направи обща оценка на решенията, които имат отношение към енергийната ефективност на базата на ползи и разходи. И в заключение, не ми се струва уместно да ограничаваме използването на финансови инструменти, като договори за енергийна ефективност. Трябва да има максимална гъвкавост, да има максимален избор за постигането на целите за енергийна ефективност. Благодаря ви, колегата Меркис. Искам да поздравя докладчика и докладчиците в сянка за извършената работа. Благодаря и за това, че сте обърнали внимание на микропроизводството. То е от особено голямо значение във връзка с бъдещата структура на енергийния баланс. Имам един въпрос, свързан с следното. До сега не съм видяла компромисни изменения по отношение на определенията. Може и да греша. Доколкото разбирам, се предвижда не само обществените сгради, но и частните сгради, частните собственици на сгради да попаднат в приложното поле на текста беше внесено изменение, което предлага именно това изискванията да въжат не само за публичните, обществените сгради, но и частично за частния сектор. Напълно съм съгласна и с това, че трябва да заложим реалистични цели. Във времена на економическа криза трябва да работим за ускоряването на темпа на развитие на економиката. Несъмнено, енергийната ефективност е възможност за економическо съживяване. А ако инвестираме в енергийната ефективност на сградите, ще инвестираме и в работни места. Целта от 20% според мен е реалистична. Не мисля, че трябва отново да започваме разисквания по нещо договорено в миналото. Трябва да обърнем поглед напред към бъдещето. Затова смятам, че трябва да заложим цел от минимум 20%, при това обвързваща цел. А що се отнася до въпроса за обвързващи мерки или обвързващи цели, то според мен е по-добре е да се въведат обвързващи цели. Ако не бъдат постигнати обвързващите цели, е възможно да се въведат обвързващи мерки. Но според мен трябва да заложим и на двете. Колегата е, По Δύο θέλω να κάνω, πολύ σύντομα. Πρώτα απ' όλα θέλω να... Две забележки, господин председател. Ще напомня за основната цел в директивата – а именно разширяване на обхвата на пазарите за енергоефективни продукти. По този начин Европейският съюз би желал да действа в изпреварващо, така да се каже, и всичко това естествено е свързано с определени разходи. Да, в началната фаза разходите са високи, но в средносрочен план енергийните сметки вече ще започнат да намаляват, тъй като ще се изразходва по-малко енергия за сградите, за домакинствата и още нещо във връзка с публичните е, сгради, е, които е, естествено представляват определена трудност за публичния сектор да финансира именно санирането на сградите, които се ползват в момента от институции. Държавите членки би трябвало обаче да набират ресурси и ако действат по един определен интелигентен начин, така както предвиждаме, биха могли да акумулират и съответните средства. Ще ви дам пример, да кажем, енергийните услуги. Договорите за предоставяне на помощи във връзка с енергопотреблението. Да, това са ефективни инструменти, които биха могли да допринесат е, за постигане на нашите цели. Е, в е, средосрочен план помощите ще бъдат гарантирани, но какви са инструментите за финансиране, които предлага докладчикът? Аз лично бих казала, че именно въпроса за помощите е изключително важен, защото тук се получава една взаимовръзка между е, различните частни и публични е, източници на финансиране. В момента в Европейския съюз има държави членки, които вече разполагат с определен опит и затова трябва да се погрижим тези е, механизми за финансиране да е, работят естествено е, съвместно, да заработят съвместно с всички останали мерки, които предвиждаме за енергийна ефективност. Комисията би трябвало да бъде водеща в това отношение. Да, в условията на криза Естествено, някой ще каже, че економиите са ключовият момент, но е изключително важно, естествено, да имаме предвид че единствено економиите е, не са достатъчни. Естествено, енергийната ефективност е една е, много сложна сфера и ние би трябвало да използваме всички инструменти и възможности, които са на наше разположение, за да постигнем амбициозните цели, които сме си поставали, независимо от това, че съветът очевидно е обладан от съмнения. Хубаво е това, че е, докладчикът е много твърд по отношение на съвета е, във връзка с задължителните мерки и цели. Клод Търмес искаше да вземе думата в края. Колко казващи е, би ли могъл да включиш микрофона? Четири минути ще ми бъдат необходими, тъй като в началото аз всъщност се въздържах от е, дълго изказване. Да, но е, председателят. Виждам проблем, тъй като тук са и колегите, които биха желали да вземат думата и да се обсъдят и следващите точки от дневния ред. Е, разбирам, че темата е изключително важна и на теб ти е необходимо малко повече време, но много те моля, бъди съвсем кратък. Искам да благодаря на господин Кели след като толкова колеги поставиха само проблеми, той постави директивата в по-широк контекст. Директивата за енергийната ефективност е законодателен акт, който може да изведе Европа от настоящата криза. Искам да ви дам само една цифра. През 2011 търгов... дефицит в търговския баланс между Европейския съюз и Русия се увеличи с още 20 милиарда. Днеска имаме дефицит в размер на 77 милиарда. Това е търговски дефицит с Русия. Ние създаваме богатство в Европа и изпращаме 77 милиарда в Русия към един режим, който поставя доста въпросителни. За какво става дума в тази директива? Става дума за това, част от тези 77 милиарда да останат в бъдеще в Европа. Една германска банка, KFW, съобщи каква е програмата, която е разилена през 2010 за саниране на сградите. И че това е довело до създаването на 4000 3400 места. И ефекта върху публичния бюджет е негативен. Едно евро в енергийна ефективност води до възвръщаемост от 5 евро, които влизат в германския бюджет, защото има по-малко безработица, повече данъци и ДДС. И така, уважаеми колеги, нека да спрем да гледаме на въпроса към нещо, което дърпа надолу Европа. Гледайте на това като на възможност, защото всичко до сега като проучвания показва, че колкото по-ефективни сме, толкова по-добре е за Европа. Имаме поставена цел, политическа цел от 20%. И това беше потвърдено на три пъти от държавните глави. Така че тази директива предвижда нови допълнителни мерки. Това, което трябва да направим, е тези мерки да бъдат така подготвени, че да предизвикат верижна реакция в економиката. Относно обвързващите мерки и обвързващите цели. Предветствам позицията на е НП, които до сега поне мнозинството от тях бяха против обвързващите цели. Радвам се, че най-сетне осъзнаха, че се нуждаем от по-обвързващи цели. Колкото по-обвързващи са те, толкова повече сигурно ще има за инвеститорите. И е, според мен това е отлично но като позиция за водене на преговорите, ние трябва да искаме да има такива обвързващи цели, обвързващи мерки. Тези, които четат документа на полското председателство, показват, че парламентът подкопа определенето на целите лобисти идват при вас и а, казват, че ще е трудно да се стигне до задължителни цели по време на преговорите и изведнъж те отиват и ви казват, ние сме за такива цели а, и са изненадани, че не сте прави нищо по мерките. Миналия път също казах, че ние трябва да участваме в преговорите реалистично трябва да имаме добра формулировка за целите, както и за мерките, защото иначе няма да можем да изиграем нашата роля да предвижим напред тази директива. Имам още да кажа едно-две неща в отговор на казаното от колегите. Жалко е, че нямаме повече време, но това е извън мен. Фиона, каза, че обществените поръчки са изключително важно и че има рамка, представена от комисията, господин Пипер, по въпроса за схемата за търговия с квоти за емисии. Ние трябва да поканим подготвящия становището от комисията ЕНВИ и да видим как той вижда нещата как ние виждаме нещата. Считам, че ако видим какъв, какво беше гласуването в МВ, там е, имаше постигнат компромис между всички политически групи, което е нещо много напредничево и нещо, което може да ни помогне. А, Варо поставя също един важен въпрос а, за а, търсенето. И Член 12 цели да се намали електропотреблението, да се стигне до нужния баланс в енергопотреблението чрез мерки за енергийна ефективност, отколкото по друг начин. В САЩ има спестяване от 1 милиард само чрез мерки от страната на търсенето. Мисля, че можем да използваме този пример. И на последно място, може би, по въпроса за обществените сгради. Аз зная, че за повечето правителства въпроса за фискалната криза е важен, но госпожа Гростет, както и други подчертаха, че ние заложихме много върху договорите за енергийните показатели. Роналд Рейган въведе през 70-те години санирането на федералните сгради в САЩ с участието на частни фирми. Сименс и други компании затова аз читам, че трябва да допринесем за разширяването на енергийния пазар в този тежък момент, когато има затруднения в бюджетите. Ако искаме правителствата в бъдеще да имат повече свобода в бюджетите си, те трябва да намалят експлуатационните разходи за сградите. Трябва да има също и средства които да се използват за здравеопазване, за други и те могат да бъдат освободени по този начин. Ние трябва да бъдем много настойчиви. Искаме да се премахнат пречките пред енергийните инвестиции. Следващата седмица в Страсбург ще а, има избор на всички ръководни органи на парламента. Ще разполагаме, може би, с повече време. За това ще бъде на ваше разположение през цялото време. Всеки от вас, който има някакви въпроси, да се чувства свободен, да се свърже с мен, да проведем разговор, да видим как да процедираме. И, господин председател, може би да потвърдите за заседанието на докладчиците в Сянка да си поставим действително за цел да гласуваме по този доклад на 28 февруари в комисията. Председателят, благодаря ви. Благодаря ви за това, че имате готовност да отговаряте индивидуално на въпроси на колеги. Доколкото разбрах, гласуването по текста предстои на 28 февруари. Всички сте съгласни с това, тъй като ще имате и повече време за работа по него. Но нека ви обърна внимание, че трябва своевременно да разполагаме с текстовете на компромисните изменения – за да предложим и альтернативи, в случай, че не са предложени реални компромиси. С това приключваме разискванията по тази точка. Моля да проявите разбиране за това, че трябва да приключа с тази точка. Започваме обсъжданията по точка 6, която изместихме в дневния ред информация относно делегацията на парламента на конференцията по изменението на климата в Дърбан. Давам думата на колегата Дел Кастио. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че любезно разменихте реда на точките в дневния ред и изтеглихте тази точка по-напред. Доста е шумно в момента. Хората явно имат нужда да си починат след доста напрегнатото разискване до тук. Доста ми е трудно да говоря още по-високо. Така че бих помолила колегите да запазят тишина. Председателят. Колеги, моля ви, запазете тишина, тъй като не е възможно да работим при този шум. Съжалявам, госпожо Дел Кастио. Госпожа Дел Кастио, не, няма проблем с това. Проблемът е, че след малко трябва да си тръгна. И така. Втори опит Колеги, измененията в климата наистина много тясно са обвързани с енергийната ефективност, за която говорихме до момента, така че моля за вашето внимание, моля и за тишина. Конференцията по въпросите на измененията в климата в Дърбан, 17-та конференция на страните по рамковата конвенция на ООН, постигна следните резултати. Към момента можем да кажем, че що се отнася до бъдещето на съвместните действия, то за такива действия съществува по-голяма готовност от когато и да било. Има принципно споразумение за въвеждането на редица от мерки, обвързващи за страните по конвенцията. Проведоха се и разговори за протокола от Киото. Не бе постигнато споразумение по някои важни моменти, но срока на действие на протокола бе удължен до 2015 година. Ще видим какво ще направим за периода между 2015 и 2020 година. Но най-удовлетворяващото за мен е, че бе постигнато споразумение, което ще ни отведе към сключването на последващо споразумение. Европейският парламент, както и всички останали институции на Европейския съюз, имат възможност да представят нашите цели, нашите предложения за постигането на тези цели – Можем да предложим мерки, според които в схемата да се включат повече страни, например големи замърсители като Китай и Съединените щати. До момента те не бяха страни по протокола. Разговаряхме за енергийната ефективност, в тези разисквания неведнъж сме се спирали и върху конференцията в Дърбан. Мисля, че след тази конференция парламентът и останалите европейски институции имат възможности за действие. Платформата от Дърбан предвижда общи съвместни действия за енергийна ефективност – Следващата конференция ще се проведе след около една година в Катар. Като имаме предвид това, мисля, че всички ние тук, това число и Комисията ни по околна среда, можем да продължим работа в рамките на тази една година до конференцията в Катар. Можем да изискаме задължителни цели за постигането на енергийна ефективност. Те ще се основават на един общ подход за увеличаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите. А ако успеем да направим това, то ще постигнем успех, който не успяхме да постигнем в рамките на протокола от Киото. Моето предложение, господин председател, е ако имаме възможност да поемем именно в тази посока да се стремим към общи обвързващи цели за енергийна ефективност. Това, разбира се, не означава, че някои страни могат да приложат, не могат, извинете, да предложат свой индивидуален подход. Но ако искаме да работим в духа на гъвкавост и реализъм, мисля, че заедно можем да постигнем немалко. малко. Чудесно е да имаме добри намерения, те обаче не бива да остават само на хартия, трябва и ефективно да ги претворим в реалност. Мисля, че въпреки, че на конференцията в Дърбан не бе постигнато нищо ново по отношение на сключването на обвързващо споразумение, имаме нови възможности. Постигнати са положителни резултати, именно защото нищо все още не е решено окончателно. Парламентът, комисията, Европейският съюз като цяло може да внесе съществен принос в цялостния процес – Изводът според мен е, че въвеждането на един общ подход по отношение на енергийната ефективност е реална възможност за нас да изиграем значителна роля в процеса. Госпожа Сизели. с тем, кар е поведала госпа Дел Благодаря ви, господин председател. Мога само да подкрепя госпожа Кастилио. Наистина постигнахме политически успех, но тези, които не желаяха да постигнем напредък, ни разочароваха. Във всеки случай този път Европейският съюз играеше водеща роля. И в този смисъл мисля, че трябва да поздравим ресорния комисар за начина по който действаше Една подобна конференция е много важна, защото тя показва как точно действат големите играчи, големите държави Русия, Китай, Германия, е, Южна Корея, Саудитска Арабия и така нататък. При тези държави е, очевидно е, имам преди техния подход, тяхното отношение към нещата, човек се убеждава, че единствено Европейският е, съюз е заинтересован от постигане на напредък. Има естествено съвсем е, конкретни резултати във връзка с е, зеления фонд, с е, адаптирането на технологичния механизъм, но всъщност голямата цел а именно намаляване на емисиите, към която се стреми Европейският съюз, не можа да бъде постигната. Няма единен подход по отношение на определянето на емисиите, по, по отношение на въздухоплаването, на корабоплаването и така нататък. В този смисъл трябва да си признаем, че по отношение на ангажимента за намаляване на вредните емисии не бе постигнат напредък. За нас във всеки случай е важно това, че се възприе механизма за така, търговия с емисии. Резултатът, заключението за нас в Европейския съюз е, че е, ще можем да реализираме нашите цели 2020 е, само ако наистина е, положим усилия тук в Европа за нас и също времено положим усилия извън Европейския съюз, за да спечелим повече привърженици на наша страна. С оглед на климатичните промени, ние се нуждаем от много повече подкрепа. Подкрепа и от островните държави, от малките държави, но проблемът са големите държави, силните е, държави. Това е голямото предизвикателство, пред което сме изправени. И още няколко думи, тъй като говорихме за пътната карта в комисията ИТРЕ ние отделяме е, същото внимание на въпроса, както и Комисията за околна среда. Е, по същия начин стоят нещата и по отношение на борбата срещу климатичните промени. И би трябвало да действаме по същия начин, както през декември винаги, когато внасяме искане за резолюция, би трябвало да се стараем да обединим усилията си с ЕНВИ. Винаги добре сме работили с тази комисия, но когато е, погледнеш резултатите, като че ли те не са чак толкова впечатляващи и забележителни. Госпожа Карваев. Благодаря, господин председател. По мое мнение, резултатът от Дърбан беше важен и ще кажа защо мисля така. Европейският съюз имаше програма, тази програма беше поставена на масата на преговорите по време на срещата в Дърбан. Това е важно за Европа и, и още по-важно е, че Европейският съюз получи подкрепа за своите предложения. Това беше пътна карта за всички 195 държави, които постигнаха глобално споразумение, което да замени протокола от Киото. И това е за вторият период на ангажименти по Киоти. Така ще се хвърли мост между този втори етап преди изтичането на протокола от Киото и постигането на глобално споразумение. Платформата от Дърбен е важна, защото за първ път всички държави проявиха единодушие нямаше разлика между слабо развитите държави, развитите държави. Разбира се, държавите имат различни възможности. Всички поети ангажименти обаче ще имат същата правна сила и държавите се договориха за това. Това е добра основа за постигането на световно споразумение. Друго важно нещо, свързано с платформата от Дърбан, е, че има доста все още оставащи неясноти, двусмислие и че там могат да залегнат важните въпроси за Европа. Например, економически растеж, който да е съвместим с борбата срещу климатичните изменения и срещу бедността. Има въпроси, които трябва да се обсъдят, които са особено важни за нашата комисия за индустрията, по какъв начин да се справим с енергоемките производства в рамките на това глобално споразумение. Трябва да посветим еднакво внимание заедно с комисията ЕНВИ за намирането на решения, които да залегнат в световното споразумение имаме време, защото вторият период от ангажименти по Киото ще ни позволи да постигнем добро, реалистично световно споразумение, което да замени протокола от Киото. Ние ще участваме от самото начало. Ще работим за тази цел заедно с комисията ЕМВИ. Благодаря ви. Благодаря. Може би представителя на комисията би искал да взема думата. Господин Карили. Да, благодаря ви много. Съвсем накратко. Ние споделяме казаното, че тази среща беше успех на дипломацията и Европейската програма имаше водеща роля. Ние постигнахме това, което искахме. Съгласен съм с предишните изказвания в този смисъл. Важно е да се подчертая, че това е началото на процес. Той ще бъде дълъг процес, който ще продължи поне до 2015 година, когато се очаква да се приключи работата по новата платформа. Тази година ще бъде от ключова важност, защото ще очертае какви ще бъдат рамките на воденето на преговорите. Разбира се, ние очакваме да работим съвместно с Европейския парламент, с вашата комисия, за да насочим процеса в посоката, в която желаем. Благодаря ви. Председателят, благодаря ви много. Виждам, че господин Ройл се завръща, така че ще му отстъпя председателското място. Äh, Председателят, благодаря ви но без очила не мога да обявя следващата точка от дневния ред или по-скоро не мога да обявя и следващия ни оратор. Да, преминаваме към следващата точка, господин Каринс. Благодаря, господин председател. Ще говоря обстойно, защото явно всички много обичаме обстойните разисквания. Запознали сте се, предполагам, с моите предложения. За втори път обсъждаме доклада ми. От гледна точка на Европейския парламент е много важно да допринесем за засилването на ролята на комисията при извършването на проверка на междуправителствени споразумения. Става дума за споразумения между доставчиците на енергия в Европейския съюз и доставчици на енергия от трети страни. Всички имаме особено голям интерес от това междуправителствените споразумения с трети страни да са в съответствие с законодателството на Европейския съюз, най-вече с третия пакет за енергетиката. Така ще осигурим най-добрите условия за нашите потребители по отношение на доставки и цени. Вторията полза, която ще извлечем, е, че ще създадем нещо подобно на единна европейска позиция във връзка с енергийния пазар. Ако засилим ролята на Европейската комисия в рамките на преговорите между държави членки на Европейския съюз и доставчици на енергия от трети страни, ще постигнем известна еднородност, известно съгласуване. Държавите членки ще имат възможност да обменят най-добри практики във връзка с това какви елементи трябва да се застъпят в споразуменията, за да се осигурят максимално изгодни условия за потребителите и обратното ще избягват неизгодни условия. Дружествата нямат интерес да се въведат общоевропейски разпоредби в областта на енергетиката. Това е ясно. Участието на комисията в преговорите би помогнало на всяка държава членка, била тя по-голяма или по-малка, но всъщност всички сме малки по отношение на доставчиците на енергия от трети страни. Например, в сравнение с Русия, да извлекат ползи от преговорите с трети страни. Комисията ще допринесе за това да не се предвиждат клаузи за ексклюзивност – подобни клаузи ще бъдат заличени така или иначе, тъй като ще се стига до производства за установяване на нарушения в договорите. Що се отнася до моите предложения, в тях се опитах да уточня каква ще бъде процедурата, в какво ще се състои участието на комисията – Имам два много важни аспекта. Първо, колкото по-рано се включи комисията в цялостния процес, толкова по-важно ще бъде това за търговските субекти. Те ще придобият по-голяма правна сигурност. Знаете какви са условията много по-добре инвестицията да е сигурна още от самото начало, отколкото да се направи инвестиция с риск 3-4 години по-късно да се образува производство за установяване на нарушения в договорите. Мисля, че с това мога да приключа. Нека само още веднъж ви припомня, че вече проведох две срещи с всички докладчици в Сянка. Последната се състоя вчера. От тази среща стана ясно, че всички политически групи могат да се обединят около една позиция. Много е важно да сме единни в становището си, така ще можем да дадем отпор и на някои несъгласия, например, от страна на съвета. Председателят, благодаря ви, господин Ланге. Благодаря, господин председател. Наистина, господин докладчик, е, е, това е така. Благодаря много за вашия подход. Подкрепяме го. Смятаме, че ролята на комисията при координиране и насърчаване на сътрудничеството по отношение на договорите с трети страни е, в областта на енергетиката трябва да бъде засилена. Енергийните договори да бъдат приспособени към енергийните пакети, които приемаме е, към 2050 ние вече, надявам се, ще сме съгласували абсолютно всичко, ще сме постигнали и нашите цели и естествено е изключително важно да мислим за договорите с трети страни. Естествено, че би трябвало да е, убедим и държавите си, че е хубаво да се е, приеме общностния подход, така че те да координират всичко, което предприемат с комисията. Е, да се ускори процедурата, да се опрости процедурата, за да можем да организираме една а, ясна общностна политика. Това е целта. Да, бихме могли да помислим и по някои други въпроси. Естествено, че в тези договори са включени и търговски елементи, елементи, които са свързани с е, инвестициите и тяхната защита. Естествено, ние, скъпи колеги, сме е, сега на ход, тъй като Европейският парламент, съгласно Лисабонския договор, има по-големи правомощи и би трябвало да се погрижим и тези аспекти да бъдат отчетени Важното е ние да си свършим работата, така че адекватно да отразим нашата позиция и същевременно много категорично да настояваме да се спазват правомощията на парламента, ние да получаваме непрекъснато, така както е предвидено съгласно Лисабонския договор, информация за извършеното, за изпълнените задачи и в случаите, в които нещата не вървят добре в държавите членки и комисията и парламента най-вече да могат да действат ефективно. Господин Тойрер има думата. Благодаря, господин председател. От името на АОДЕ ще благодаря на докладчика за доброто сътрудничество. Колегата Бернт Ланге вече се спря на търговските аспекти. Е, ние го подкрепяме. Смятаме, че нещата трябва да се отнесат и към е, е, споразуменията за защита на инвестициите. Също но смятаме, че нещата не бива да се бюрократизират излишно. Комисията, според нас, ще играе важна роля там, където е, трябва да се настоява по отношение на държавите членки е, да предприемат определени е, мерки, но в никакъв случай не бива да възприемаме една водеща роля на комисията в смисъла на налагане на определени мерки или определен подход на държавите членки там, където това не се предвижда. Естествено, че Европейският парламент би трябвало да участва много активно, най-вече като законодателен орган и като орган, който осъществява парламентарния контрол. Така че в това отношение ние все още търсим адекватния начин да отразим новата роля на парламента съгласно Лисабонския договор. Проедре, και θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Καρίν για μια... Искам да поздравя господин Каринс за изготвянето на текста по толкова сложна тема. Уважаеми колеги, аз имам доста въпроси. Що се отнася до решението, което разглеждаме в момента? Доколкото виждам, има централен контрол върху енергийния пазар в Европа. Но в текста на комисията се говори за това, че тъй като предложението има сравнително ограничен ефект върху економиката, не е необходимо да се извършва оценка на въздействието. Защо тогава изобщо се прави такова предложение? Економическите и социални последици са минимални според комисията. Защо тогава да се преминава към централизирано управление на енергийния пазар в Европа? Аз лично нямам особени възражения, въпреки че възразявам срещу някои от нещата, които се предвиждат. Що се отнася до между правителствените споразумения, това е добре. Трябва да видим обаче дали тези споразумения съответстват на европейското законодателство. Необходимо е да се направи подобна проверка. Но Проблемите при подобна намеса от страна на комисията биха били свързани с това, че трябва да отчитаме аспектите на поверителността на информацията, като се отчитат геополитическите аспекти и пазарите. Има също и рамка за вземането на решения от Европейската комисия а пазарите няма да могат да чакат такива решения да бъдат взети. И освен това, колеги, когато се разглежда дали нещо съответства на европейското законодателство, това е приемливо, но когато трябва да се сравнява дали е взет в съответствие с решение взети на европейски органи, искам тук да съм пределно ясна. Например, решенията на съвета могат да бъдат адхок. Те се вземат тогава, когато се налага. В САЩ, например, като се има предвид, че те са в предизборна обстановка, беше поставен въпроса за санкции срещу Иран. Испания, Италия, Франция и Гърция са четири държави членки, които имат споразумение за доставки на газ от Иран. Например, съветът може да вземе решение за налагането на санкции. Държавите трябва да се съобразят с това. Ако изобщо е възможно да се приложи едно такова адхок решение на съвета, доставките на газ от Иран ще бъдат прекратени. След изборите в САЩ, може би ще се намери някакво решение с е, иранците, но какво ще стане е, след прилагането на едно решение на съвета? В... Какво ще стане след като бъде прекратено сътрудничеството с Иран? Това малко ме безпокои. Нека да проверим дали европейското законодателство се спазва, но същевременно отново да помислим върху идеята за спазване на решенията, които се вземат ад-хок от европейски институции. Някой отива в, в Ирак, някой а, загива и се взема съответно решение от а, съвета ад-хок не може да се вземе решение за прекратяване на доставките и после, когато ви скимне, да искате да го възстановите. Държавите членки трябва да спазват поетите ангажименти. Комисията също е сериозно заинтересована от това. В точка 5 на текста се говори за междудържавни споразумения. Всъщност те са всъщност те отсъстват от, е, от текста. Защо са изключени? И имам опасение, че се прилагат в известен смисъл двойни стандарти. Проведохме изслушване по този важен текст, на което имаше оратори, които нямат никакви възражения спрямо нашето мнение, в което отстояваме тук. Но има някои а, а, сериозни възражения и те трябва да бъдат отчетени, защото така е в демокрациите. Русия е един от основните ни доставчици, за това не можем да се позволим да не се вслушаме в това, което казват те, как ще погледнат руснаците на едно подобно решение. Благодаря ви. Благодаря ви, колега. Нека само припомня, че във въпросното изслушване участваха докладчиците в Сянка и координаторите. По принцип сте права. Би било добре на изслушвания да се канят и хора, които са на противоположно мнение, но това изслушване вече се е състояло. Не можем нищо да променим. А и не бива до толкова да се увеличава броят на участниците в такива мероприятия, защото в такъв случай те просто се обесмислят. Следващият оратор Видал Квадрас. Благодаря, господин председател. На нашите разисквания не веднъж сме изтъквали необходимостта от вътрешна координация на ниво държави членки в областта на енергетиката. Изтъквали сме необходимостта от приемането на законодателни актове, които да доведат до създаването на същински вътрешен енергиен пазар. Много от действията ни в областта на енергийната политика са били насочени именно към постигането на съвместни действия в тази област по отношение на междуправителствените споразумения на Европейския съюз с трети страни е много важно да се установи солидарност между държавите членки. В съответствие с духа на работа в Европейския съюз е, е една държава членка да не сключва споразумение, което да е в нейна полза, но да вреди на другите държави членки. Затова трябва да постигнем общ подход към подобни междуправителствени споразумения. Колегата Каринс прави предложения, в които много добре са разяснени предложенията на комисията. Колегата набляга на онези моменти, които трябва да бъдат доизяснени. Например, какво проистича от излизането на комисията с отрицателно становище по някое междуправителствено споразумение? Какви ще са последиците от едно такова отрицателно становище? Ако няма никакви последици, то няма и никакъв смисъл комисията изобщо да излиза със становище. Колегата Каринс пояснява, че отрицателното становище на комисията трябва да бъде представено под формата на предупреждение към държавата членка. Предупреждение, в което се казва, че въпросното споразумение не е в съответствие с законодателството на Европейския съюз. В становището на комисията трябва да са изложени и мотиви И в случай, че държавата членка въпреки това сключи споразумението, комисията може да образува производство за установяване на нарушение на договорите. Второ, клаузата за поверителност по член 7 и нейното прилагане по отношение на цялата информация, която комисията предоставя на държавите членки трябва да сме наясно, че тук се визират всички алинеи на член 3, както правилно изтъква докладчикът. Не би следвало клаузата или извинете, би следвало клаузата за поверителност да се прилага надлежно. Трябва точно да се определи какво се има предвид с поверителна информация. Няма съмнение в това, че трябва да избегнем дублирането на мерките по отношение на уведомяването за междуправителствените споразумения. Господин Каринс много добре разяснява и този въпрос. Ако се представи уведомление то, то трябва да е в съответствие с директивата за сигурност на доставките на газ. Има и някои моменти, които крият известен риск, според мен. Комисията може да извърши оценка на това дали споразуменията са в съзвучие с европейското право. Става дума за спораз... вече сключени споразумения, но тук възниква въпросът за обратното действие. Трябва да вземем предвид, че някои от тези споразумения са и с много дълъг срок на действие. Но що се отнася до вероятно обратно действие, то тук възниква известен риск от правна гледна точка. Има и въпрос във връзка с ограничаването на достъпа до информация, Имам предвид информацията, която държавите членки трябва да предоставят на комисията в случай, че предстоят преговори за изменянето на действащо споразумение или за сключването на ново споразумение. Мисля, че другите държави членки трябва да имат достъп до такава информация, но трябва да гарантираме и прилагането на клаузата за поверителност. Според мен, предложеният текст е добър, Текстът ни бе предложен и своевременно. Приветствам докладчика за добре извършената работа. Председателят. Благодаря. Колегата Хъпнер има думата. Po tych wszystkich е, już wcześniej wypowiedzianych информациях. Е, Благодаря ви много. Е, като че ли колегите казаха всичко, което и аз имах намерение да кажа. Може би само ще е, добавя това, че би трябвало да помислим за това, е, защо все още е, не сме разработили, така да се каже, е, е предложението. Е, за а, стандартни договори, за образ, образци за подобни договори, тъй като имаме достатъчно а, правни актове в тази сфера, на чиято основа биха могли да се разработят едни такива образци, които да се ползват от а, държавите членки. А, може би би трябвало да помислим именно за това. Естествено, че а, в е, определени случаи ще могат да се включват и допълнителни разпоредби. Въпросът е да няма технически грешки, да няма по същество грешки, е, свързани с е, не спазване на общностното законодателство. Да, струва ми се, че и по отношение на клаузата за поверителност можем да помислим за един, така да се каже, текст образец в този стандартен договор. Е, а в противен случай е, винаги ще се търсят някакви вратички и държавите членки ще се опитват по някакъв начин да избегнат задълженията, които им се налагат в е, законодателството. Да, основната ни цел е гарантиране на сигурността на доставките, на енергоснабдяването. Това не бива да се изпуска от е, очи, но естествено е, някои изключения ще бъдат е, включени. Естествено, че по отношение на клаузата за поверителност е изключително важно, разбира се, също да има е, едни е, общо валидни е, договорни разпоредби и текстове, които да е, се включват от държавите членки. Така комисията ще има известна гаранция за това, че по същество нещата са уредени вече, няма да се губи време с формалности и също времено конкуренцията ще се развива по възможно най-добрия начин. Благодаря. Може би е, колегата Каримс първо или първо комисията? Не, колегата Каримс. Благодаря за направените бележки. Те са много полезни. Ще се опитам да отговоря на някой от тях. На първо място на госпожа Хибнер за поверителността и за вземането на решения по тези споразумения едва ли не на, на тъмно, напълно непрозрачно. Междуправителствените споразумения са в обхвата на това споразумение, но има и търговски споразумения, фирмени споразумения и за тях не се отнася този документ. Повечето от договорите за доставки са търговски, между фирмени. И тази информация е поверителна, защото това са европейски фирми, те реализират печалби и разбира се, ако те публикуват търговската си информация, те ще бъдат в не, неизгодно положение спрямо своите конкуренти защото те могат да предложат по-изгодни условия и прочие. Така че всички подобни е, споразумения следва да се отнасят е, за тях е, поверителността и опазването на чувствителна информация. Европейски компания или чуждестранния доставчик се интересуват от това да имат по-силна подкрепа, да речем, чрез подписването на междуправителствени споразумения. Те трябва да бъдат наблюдавани, но тези споразумения се отнасят само до някои аспекти на търговските споразумения. И основното в случая е комисията да има достъп до онази част на търговските споразумения, които са свързани с правителствените спогодби. Но ако държавата членка или фирмите кажат, че това е поверително, не трябва да се разпространява информацията. Защото процесът е малко деликатен. Ние искаме да се спазва европейското законодателство, искаме да се въведе уеднаквяване. Това би било чудесно, и благодарение на участието на комисията ще има не само стандартни клаузи, но и по-стандартни общи споразумения за държавите членки, които да служат на държавите членки за основа. Но трябва да сме наистина внимателни, да не засягаме ненужно правото на фирмите за опазване на поверителността на търговската тайна. Мисля, че член 7 се отнася до поверителността и това ясно е подчертано там. Може би някой ще предложи как може да се затегне малко а, изискването, но ние не искаме да се нарушава поверителността на фирмено равнище. Ние искаме да имаме информация за между правителствените споразумения но конфиденциалната информация на фирмите трябва да остане такава и само нужната информация да бъде е, предоставена на комисията, без да се разпространява на останалите държави членки. Относно коментара на госпожа Цавела за санкциите за доставчици, например от Иран, този законодателен акт не разглежда този въпрос. Това, което се казва в този документ е, че ако Гърция има споразумение с Иран за доставка на енергоисточници или пък България иска да сключи такова с Русия или пък Германия, това са междуправителствени споразумения, които трябва да бъдат в съответствие с общностното законодателство и то изцяло. Става дума за петрол или за газ случая и за двете. Така че допускаме, че е в съответствие такова споразумение с общото законодателство. Но ако бъдат въведени санкции, това ще бъде изключително неблагоприятно за подобни споразумения за Гърция или за която и да друга страна. Но това не е а, наш а, проблем, това е проблем на съвета и на Гърция, на другите държави членки да решат, преди да решат да налагат санкции, да имат альтернативи, альтернативни източници на доставки. Но това е междуправителствено решение. Това не е свързано с а, общностното законодателство като такова. Въпросът, който поставихте е важен, но този законодателен акт не разглежда въпроса. Това е решение на съвета. Това не е въпрос на съответствие с общностното законодателство. Мисля, че това бяха двата коментара, които исках, на които иска да се спрям. Също за сроковете за изчакване от страна на фирмите. Това е малко шекотлив въпрос. Някои говорят за срок от две седмици. Може би някой от комисията би искал да има а, повече време да се запознае с а, текстове, които са с много страници. Но в рамките на два месеца или трябва да получите зелена светлина от комисията, или пък никакъв отговор от комисията, което по същество също означава, че ви се дава карт бланш. Някои искат а, а, да това да става автоматично, други искат да а, има повече време, трябва да намерим някакво решение, което е по средата. Благодаря за направените предложения. Мой основен приоритет е да имаме общи предложения, които да получат подкрепата на комисията. Това показва, че трябва да имаме силна позиция на Европейския парламент, защото в предстоящия а, триалог а, ще трябва да преодолеем някои препятствия, така че колкото по-единни сме, по-добри са шансовете ни за успех. Благодаря, госпожа Цавела. Има още веднъж думата. Благодаря, господин Каренс, за бележките, които направихте показаното от нас. Ще бъда съвсем конкретна. В точка от преамбюла 2 се съдържа следното. Да е в съответствие с договорите с европейското право. Да, всяка държава членка трябва да спазва европейското законодателство. Но възразявам срещу формулировката да се спазват актовете на институциите на Европейския съюз. Какво въжи за актове, които са възприяти адхок? Гъста, нефтът, съм, блага, от които трябва да се ползват всички граждани. Не можем да обясним на гражданите защо изведнъж по силата на акт, възприет от Съюза, трябва да спрем доставките. Бих искала да се заличи формулировката резултиращи, последващи от актове на институциите на Европейския съюз, тъй като подобни актове могат да бъдат приети адхок, в зависимост от конкретния случай. Но не може просто е и така да спрем доставките на газ или нефт и след това отново да ги възстановим, когато поискаме. Няма съмнение в това, че трябва да е на лице съответствие с европейското право. Но какви ще са последиците от актове приети в отговор на специално възникнали обстоятелства? Как ще се реагира на спирането на доставките? Разбирам, че в Съединените щати предстоят избори, че администрацията на президента иска да окаже натиск върху Иран. Но ако се вземат решения за санкции, всички ще трябва да ги последват. И след 6 месеца, в случай, че Съединените щати променят позицията си спрямо Иран, какво ще последва от това? Ето защо искам да се заличи формулировката последващи, следващи от актове, приети от институциите на Европейския съюз. Председателят, благодаря. Комисията желая ли да вземе отношение? Имате думата. Добър ден. Ние внимателно изслушахме изказаните тук мнения и сме изключително удовлетворени от проекто доклада на депутата Карин. Очакваме да се запознаем с окончателния вариант. Радваме се, че този доклад подкрепя предложенията, включени в предложението на комисията, цели засилване ролята на комисията и подчертава, че това може да бъде важна стъпка към намирането на обща израз на политиката ни в енергийната област. Няколко бележки. Това е потвърждение, че имаме общо разбиране за обхвата на споразумението и дефиницията за междуправителствено споразумение. Считаме важно обмена на информацията да се реализира задължението да се информира комисията за, за провежданите преговори. Това трябва да бъде изискване. Също подкрепата за статут на наблюдател на комисията при провеждането на преговори за сключване между правителствени споразумения. Също се предвиждат механизми за екс-анте контрол и оценка. Искам да подчертая няколко от характеристиките на предложението. То не се намесва в способността на държавите членки да сключват между правителствени споразумения. Става дума за обмен на информация между държавите членки и Европейската комисия и оценка на въздействието от комисията. Службите на комисията считат, че не е необходимо да се направи оценка на въздействието въпреки това проведохме публична консултация, което е част от процеса на оценка на въздействието. Економическите и социални последици от прилагането на това споразумение са косвени. Ако се въведе механизма, инвеститорите ще имат повече економическа сигурност и, економическа... и комисията може да осигури прилагането на третия пакет в полза на потребителите, както беше подчертано днес. Оценка на съответствието на отделните междуправителствени споразумения е изключително чувствителен въпрос. Ако бъде изпратено споразумение, което вече е в сила и комисията оцени, че то не е в съответствие с общностното законодателство, трябва да се установи контакт с съответните държави членки, за да се види дали може да се отмени споразумението или да бъде преговорено. Съгласно член 3, алинея 1, искам да ви помоля да обмислите а, това, че ще е трудно да се публикува едно съобщение а, с констатацията, че споразумението не отговаря на законодателството но би могло да се заведе в крайна сметка процедура а, за нарушение. Но това няма да даде особен, доведе до особена полза. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Ще ви напомня, че 17 януари 12 часа е, изтича срокът за внасяне на изменения. А сега преминаваме към следващата точка. Становище, нашата застраховка живот, нашия природен капитал, стратегия на Европейския съюз за биологично разнообразие до 2020 година. И така, автор на становището е госпожа Сисели. Давам думата. Благодаря, господин председател. Така е, наистина говорим за стратегия за запазване на биологичното разнообразие в Европейския съюз. Вероятно всички си спомнят, че 2010 година бе обявена за година на биологичното разнообразие. Имаше и голяма конференция в Нагоя, Япония, посветена на тези въпроси. Тогава на тази конференция стигнахме до извода, че десетилетието на е, биологичното разнообразие ще бъде е, настоящето десетилетие, между 2010 и 2020 година. Но все пак сме твърде далеч от е, крайната цел. 25% от видовете в Европейския съюз са застрашени. Добавят се непрекъснато и нови видове, най-вече риби, е, които са в групата на застрашените. Съгласно статистика на ОНЕ, 3% от е, намаляването, така да се каже, от дефицита на БВП се дължи именно на намаляващото биоразнообразие. Изключително Важно е да говорим за възможностите да запазим биологичното разнообразие. За следващия период до 2020 година вече се мисли и се говори за предвиждане на съответните инструменти за финансиране на хоризонтално равнище, на трябва съвсем сериозно да се обърне внимание на тази застрашителна загуба на биологично разнообразни. На всяка цена трябва да запазим до 2050 година естествените обиталища за различните видове. Предвидени са редица мерки. področja kmetijstva, gozdov. Са местообитанията за начина по който ще се организира работата около защитата eh, за eh, важни видове, растителни и животински, както и за eh, морските э, растения и э, рибите. Много важно е да се ускорят е, дейностите, усилията на Европейския съюз за запазване на биологично разнообразие. Както виждате, много задачи предстоят, е, големи са предизвикателствата. Как изглеждат моите представи за това какво може да се направи? Това, което според мен е особено важно, е следното. Проведените изследвания показват, че Загубата на биологично разнообразие се, е, е свързано пряко и с загубата на брутен вътрешен продукт. Така че, когато инвестираме в биологично разнообразие, ние всъщност добре инвестираме, ние генерираме по този начин допълнителен вътрешен продукт за нашия съюз, за нашите държави членки. Освен това, когато говорим за, за политика в това отношение, биологично разнообразие, трябва да знаем, че това не бива да бъде един отделен, изолиран сектор, а че биологичното разнообразие и борбата за запазването му трябва да бъде част от политиките във всички сектори. Предвижда се стратегия за зелена инфраструктура до 2012 година. Тя би трябвало да бъде готова като че ли малко се позакъснява. Комисията е, е можела да подходи по-амбициозно, е, така че да съкрати сроковете за разработване на подобна е, стратегия. Необходима ни е синергия. В това отношение на всяка цена трябва да се мисли и за връзката, и с транспортната инфраструктура, и с телекомуникационна структура много се бърза в тези области, но също времено по отношение на зелената инфраструктура, като че ли няма желание за особена експедитивност. И още нещо, ролята на научните изследвания, на иновациите. Ние се нуждаем от е, научни изследвания не само за да оценим състоянието, но и да получим повече информация за възможностите за действие. Това е обаче особено важно от гледна точка на оценката на биологичното разнообразие. Ние всъщност не можем да включим биологичното разнообразие като определена стойност, да кажем, в продуктите, в услугите и така нататък. В този смисъл ние се нуждаем от едно точно определяне, от едно точно измерване на биологичното разнообразие, на външните разходи, екстернализираните разходи, защото инак не бихме могли да е, постигнем успех по отношение на опазването на биологичното разнообразие. Споменала съм и програмата Хоризонт 2020, необходимостта от още по-активна размяна на мнения, на информация. Това е естествено изключително важно. Е, новаторството, добрите практики, е, което е изключително важно най-вече за малките и средните предприятия е, малките и средните предприятия не могат да си е, позволят лукса да инвестират в събиране на данни, в научни изследвания и така нататък. Тъй, че е, по пътя на обмена на информация може да им се осигури е, това, от което се нуждаят. Естествено, климатичните промени не могат да бъдат отделени от биологичното разнообразие политиците имат изключително важна задача да се погрижат за стрикното спазване, но и бързото приемане на съответното законодателство. 16 януари не, е, е, е краят е, за внасяне на измененията. На 6 февруари ще трябва да гласуваме в комисията. Това беше от моя страна, господин председател. Да, вие междувременно съобщихте срока за внасяне на изменения. Комисията иска ли да добави нещо? Да, имате думата. Thank you very much. Благодаря ви. Искам да благодаря на Европейския парламент че разглежда въпроса за биологичното разнообразие и изразява ясно своето мнение за самата стратегия. Това ще допринесе а, за укрепване на стратегията и получаване на подкрепа на останалите а, сектори което е изключително важно за успеха на стратегията. Искам да ви уверя, че ние всички сме готови да работим за реализирането на стратегията. За успешното и прилагане ще разчитаме в голяма степен на съвместните усилия на това, което е заявено в нея. Искам да ви благодаря за изразените мнения и направените коментари, както и за работата за включите въпросите на биологичното разнообразие в останалите секторни политики. Председателят, благодаря. Ще повторя още веднъж, за да сме съвсем сигурни. Крайният срок за внасяне на измененията е 17 януари. С това приключваме работата по тази точка, тъй като никой от докладчиците в сянка, за съжаление, не е тук. Следващата точка – храните, предназначени за кърмачета и малки деца и храните за специални медицински цели. Докладчикът по тази тема е колегата Такова. Имате думата, колега. Благодаря, господин председател. Както вече казахте, темата е храни, предназначени за кърмачета и малки деца и храни за специални медицински цели. Нашата комисия следва да излезе с становище пред Комисията по околна среда. Като се има предвид, че текстът, който трябва да изготвим е становище, се придържах към прерогативите ни в този случай. Тоест, взех предвид специфичната област, в която работим. Проблемът е доста специализиран и може би ще ви очуди това, че определени аспекти са включени в текста. Текстът се отнася до всички видове храни, предназначени за кърмачета и малки деца, в това число зърнени храни, храни за кърмачета и други. текста на комисията не се засягат храните за спортисти, храните за диабетици и храните без съдържание на глутен. Тези видове храни ще бъдат обект на разпредмет, извинете, на разпоредби, които ще бъдат приети в бъдеще. Становището на комисията не си съвпада изцяло с моето виждане, най-вече по отношение на храните за намаляване на телесното тегло. И по отношение на храните, които трябва да се приемат изключително в рамките на определен период от време. А що се отнася до непоносимостта към глутен, мисля, че е много важно това да се окаже на етикетите или да има съответните указания на етикетите. Разговарях с колегите от Комисията по околна среда. Ние като подпомагаща комисия можем да им направим предложения за онези области, по които би могла да работи тяхната комисия. Така ще можем и да спазим своите прерогативи. Въпреки, че темата е много специфична, въпросният законодателен акт вече се обсъжда от доста време. Въпросът не е особено спорен, за това са внесени само няколко изменения. Крайният срок за внасяне на измененията е вторник идната седмица. Мисля, че за сега това е достатъчно, но ако имате бележки и коментари, с удоволствие ще ги изслушам. Благодаря. Председателят, благодаря. Госпожа Кростет, докладчик Сянка. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да кажа, че това е изключително важна тема Важна е, защото се отнася до защита на потребителите, отнася се за иновациите и интереса на хранително-вкусовата индустрия, която е една от експортно ориентирана индустрия в Европейския съюз. Ние трябва да подкрепим този сектор в научните изследвания и адаптирането на храните за отделни категории потребители. Дали става дума за кармачета, за спортисти или за хора, които имат непоносимост към глутен или лактоза и нещо, което доста често, които искат да отслабнат. Тоест има доста интерес към този доклад, е, към това предложение за регламент, тъй като засяга всички граждани в определени моменти от живота им. Затова е важно да се занимаем с въпроса. Аз поделям е, философията, която се предлага от е, докладчика по становище, господин Такола. Ще бъде трудно и за потребителите и за контролните органи да правят разлика между храни, които са насочени към обикновените потребители за специфични категории потребители. Затова, според мен е важно да се запази високо ниво на защита на потребителите, защото това е въпрос за хранителната сигурност, за санитарната сигурност. Европейската комисия иска да се запази функционирането на вътрешния пазар, като се опрости законодателството, като се облегчи административната тежест и тук сме съгласни с комисията. Искам също да припомня обаче, и тук се обръщам към комисията, това не трябва да бъде в ущърп на потребителите. За това трябва да се намери добро равновесие между двете. Имаме категории продукти, които са обхванати от предходната директива и които днес се съдържат предложения, които са изключени от предложението на комисията. Примахват се разпоредби, свързани с съдържанието, с етикетирането. Това може да съставлява проблем относно критериите за етикирането, което може да доведе до определени рискове за потребителите, които не са добре информирани относно за храните, които са предвидени за намаляване на телесното тегло. Има все повече хора, които се вълнуват от тази тема. Това е нещо като мода. За това е необходимо да се отчитат и медицинските аспекти трябва да има специфичен текст по този въпрос, защото можем да се окажем в ситуация, при която има предприятия, индустриални, индустриалци, които да продължат да предоставят пълната информация за продуктите, които предлагат за тези специфични категории потребители, но може да има и други предприятия, които не са толкова сериозни и които се казват, че ще могат да твърдят, че това е добър продукт за отслабване, без да бъдат подложени на същия контрол, на същите строги изисквания. Затова трябва да сме много внимателни. Има малки и средни предприятия, които са много прецизни, които работят по тези специфични продукти и които могат да се оказат в състояние на нелоялна конкуренция с по-големите предприятия. Например, в Олимпийските игри се предлага Кока-Кола, твърди се, че това е чудесна напитка за укрепване на тонуса на спортистите. Добре, но едва ли Кока-Колата е, е най-добрият вариант да се предлага за спортистите за поддържане на тониса им. За това трябва да сме много-много внимателни. Боя се, че изключването на някои от тези продукти от този регламент може да доведе до объркване сред потребителите, както и до нелоялна конкуренция за фирмите. И това малко ме безпокои. Затова трябва да сме внимателни. Що се отнася до безглутеновите хранителни продукти, те бяха подчертани също и от докладчика. Това са все пак хора, които страдат от заболяване. Те имат непоносимост към глутен и трябва да ни е грижа за тях. Продуктите, които са предназначени за тях, които са специфично за техните нужди, може да имат отражение върху здравето им. Например, за а, млекото за малки деца. Какъв тип храни? На 2-3 години детето се нуждае също от защита, защото могат да се намерят остатъци от пестициди, в а, млякото, предназначено за малки деца на 2-3 години. Едно кърмаче до една година а, е защитено, а пък след това може да не е чак толкова защитено, след като навърши една година. Затова трябва да се запази това изискване за млеката за деца до 3 години. Предложението предвижда да се изключи този тип мляко и аз считам, че това съставлява съществен риск и не можем да вървим в тази посока. Искам да привлека вниманието на комисията върху този въпрос. Няма да се връщам на въпроса за храните за спортисти, вече ги споменах. Това, което е важно, в 3-28 съображение докладчика подчертава нуждата от научни изследвания и иновации в а, сферата на хранителните изделия, особено за тези, които са насочени към а, хора с специфични нужди. Споделям също предложението за подобряване на независима оценка, научна оценка за а, хранителните характеристики на предлаганите а, храни а, и дали те отговарят а, на категорията лица, за които са предназначени. Освен това, трябва да се засили правната сигурност за фирмите, като същевременно се защитят и уязвимите слави от населението. Мисля, че това наше становище може да допринесе за един по-добър доклад като цяло на комисията МВ. Колегата Декампус е докладчик в сянка. Благодаря, господин председател. Бих казал, че на първо място трябва да благодарим на господин Такола като докладчик а, а, подкрепа заслужава и комисията, но имам известни съмнения, а, които искам да съобща на докладчика. Струва ми се, че имаме нужда от повече време, за да проверим как стоят нещата с определени а, храни. Да, развитието на пазара на хранителните продукти трябва да се проследи съвсем точно би трябвало да се адаптират е, условията към новите изисквания и в никакъв случай е, е, да не се допускат компромиси за сметка на здравето на съответните групи лица, но за определени държави членки би трябвало да се допуснат в, при определени условия, естествено, и изключение или преходни срокове. Естествено, трябва да мислим винаги за това какво е възможно да се очаква от е, малките и средните предприятия. Защитата на потребителя, на здравето на потребителите в никакъв случай не бива да пада на по-низко равнище от е, това, което е на лице в момента но по отношение на малките и средните предприятия трябва да държим сметка на необходимостта да осигурим способност на тези предприятия. А що се отнася до продуктите с ниско съдържание на глутама, а, а, глутен, трябва да ви кажа, че тук, да, с отпадането на а, стария регламент вече ще се появят нови правила и нови задължителни разпоредби. По тази причина съм внесъл едно предложение за изменение в което става дума за това най-вече да се включва и съвсем точно проверена и е, научно доказана информация за вредното въздействие на глутена в определени хранителни продукти. Би трябвало да се помисли и за иновативни хранителни продукти, които е, не отговарят на е, изискванията за опазване на здравето на потребителите. Потребителите би трябвало също да проявяват е, съответната бдителност и чувствителност. Е, за това е необходимо познание. Т.е. трябва да информираме потребителите. Не само аз, но и докладчикът е, и останалите докладчици в сянка трябва да се постараем да разчистим тези съмнения. Колегата Троя. Благодаря, господин председател. Ще съобщя на колегите от всички политически групи, че съм съгласен, съгласна с този подход. Ние бихме желали да въведем единни цели по отношение на производството на храни, хранителни продукти на вътрешния пазар. Естествено, бихме желали да на, се понижат е, производствените разходи, така че е, продуктите да бъдат предлагани на по-изгодни цени за потребителите. Но трябва при всички положения да не забравяме, че именно предприятията, които са е, насочили усилията си към иновации, са особено важни за вътрешния пазар. Естествено, новаторството и иновациите не бива да става сметка, за сметка на здравето на потребителите. Те трябва да бъдат защитени максимално. Ако се отмени регламента от 2009 година и се възстанови действието на регламента от 2006 година, именно тези особено уязвими групи, за които става дума в случая, ще бъдат защитени на едно по-високо равнище. От законодателна гледна точка, чисто технически, това ще бъде като че ли най- лесното и безболезненото. Но същевременно има и други специфични групи, които се добавят към е, кърмачетата, към децата – и ние е, бихме могли да предпазим тези е, уязвими допълнителни групи от нежелани заболявания, само ако предприемем съответните мерки. Е, намалявайки е, съдържанието на вредните съставки в хранителните продукти и така нататък. Всичко това е чудесно. Е, би трябвало естествено да апелираме и към потребителите за това да следят е, за един здравословен начин на хранене, но това не е достатъчно. Така че има сектори, които бихме могли да включим в този нов регламент. Естествено, ние желаем да постигнем по-добри резултати по отношение на намаляване на свръхтеглото на гражданите на Европейския съюз. Научните изследвания на всяка цена трябва да представят една много детайлна оценка. Ако е гарантирана здравословно е, и липса на е, вредно въздействие върху здравето най-вече, тогава иновациите би трябвало да се допуснат, защото вие знаете, че тези е, насочени към иновации предприятия са изключително важни за нас. Така че иновации да и насърчаване на иновациите в случаите, в които те не вредят на здравето това ще е, намали пък е, и разходите за здравеопазване. По отношение на някои е, заболявания, актуалните данни показват, че в определени случаи новите хранителни продукти, които навлизат на пазара, могат да доведат до влушаване на състоянието. В други случаи обаче определени продукти водят до подобряване на здравето, до укрепване на здравето. Така че трябва да се изготвят абсолютно точни и научно обосновани хранителни профили от гледна точка на въздействието върху здравето на потребителите. Да, аз съм съгласна с госпожа е, Гростет, но трябва да имаме предвид и иновациите и е, интереса на обществото. <clears throat> Искам да кажа само едно нещо. И други колеги се изказаха по този въпрос, но искам да се подчертая допълнително. Искам да привлека вниманието ви върху проблема, който може да възникне от промяната в условията за дистрибуция на храни без глутен, защото непоносимостта към глутена е широко срещано явление. Около 1% от населението страда от това. Алергиите към глутен непрекъснато се увеличават и то обезпокоително. Диагностицирането на това заболяване е трудно. Единственото възможно лечение за заболелите за сега е строго следване на диета без глутен. Така че има сериозен риск за рак на червата, на заболяване на костите и прочие. Тези храни, които са предназначени за лица, страдащи от специфични медицински заболявания, трябва да съдържат допълнителна информация. Някои от държавите вече се противопоставиха на предлаганото изменение, което може да доведе до някои осложнения сред пациентите. И това би било неприемливо, тъй като засяга здравето им. Следва да се гарантира сигурността на храните без глутен, които са толкова важни, за да се избегнат сериозни осложнения за лицата, които страдат от е, определени заболявания. Председателят, благодаря. Комисията желая ли да вземе отношение? Имате думата. Thank you, Mr. Chairman. Yes, of course, I think there were some... Благодаря, господин председател. Бяха отправени някои въпроси към комисията. Бих искал да им отговоря. Но първо, позволете ми да благодаря на докладчика за изготвения текст. Фактът, че в текста се гласува доверие на комисията е удовлетворяващ. Бих искал да благодаря и на останалите уважаеми членове на Европейския парламент, които взеха участие в разискванията. Ще се опитам да взема отношение по някои от изразените опасения във връзка с несъответствията, пропуските в предложението. Вашите опасения може би се дължат на информацията, която ви е била предоставена от някои заинтересовани страни. Подчертавам някои, тъй като други заинтересовани страни, като например потребителите, представители на потребителите, напълно подкрепят предложението. Става дума за потребители, които са се запознали с становището на водещата организация на потребителите в Европейския съюз. Някои от вас посочиха, че с изготвеното предложение по-скоро се връщаме назад. Това не е вярно. Текстът е следствие от развитието на законодателството в някои по-хоризонтални области, например в областта на хранителните добавки, на добавянето на минерали към храните – Текстът отразява и регламента за обозначенията на опаковките, както и регламента за предоставянето на информация на потребителите за храните. Сред основните ви опасения бяха хранителните продукти без съдържание на глутен. Не знам защо смятате, че предвидените разпоредби ще доведат до занижено ниво на защита на потребителите. Мога да ви уверя, че това не е така. Няма да възникнат и допълнителни разходи. Съгласно действащия регламент, за храните без глутен. Или по-точно ще бъдат запазени изискванията по регламента за храните без глутен. Комисията предлага да се възприемат изцяло формулировките в този регламент – Първоначално бе отправено предложение това да бъде уредено в регламента за обозначаването на информация на опаковките. Междувременно обаче бе прият друг регламент, който ни дава по-добра възможност да предвидим такава разпоредба. Трябва да ви уверя, че няма да се промени нищо по отношение на защитата на потребителите, няма да се промени и нищо по отношение на стопанските субекти. Госпожа Кростет особено наблегна върху продуктите за намаляване на телесното тегло. Съветът и парламентът през 2006 година приеха регламента за обозначаването на хранител, опаковките на храни. В този регламент се постановява, че е приемливо на опаковките на всички храни да се посочва, че те допринасят за намаляване на телесното тегло. Комисията е била сезирана по подобни хипотези и бил е сезирани Европейският орган за безопасност на храните. Условията за подобни обозначения на опаковките на храните са напълно в съзвучие с действащата директива. Подобни обозначения могат да включват информация за заместители на храни. На ниво Европейски съвет и в специализирани комисии тук в парламента бяха изказани опасения във връзка с продукти, които се пускат на пазара като продукти, заместващи целия дневен прием. Т.е. става дума за продукти, които заместват не само едно хранене, а целия хранителен прием в рамките на един ден. Сред тези продукти са и такива с особено ниско съдържание на калории, между 400 и 800 килокалории. Слушахме се в държавите членки, вслушахме се и в парламента, обърнахме внимание на техните опасения във връзка с тези продукти. Комисията проявява готовност да обсъди с вас някои евентуални изменения в разпоредбите за тези продукти. Не смятаме обаче, че храните за продукти спортисти могат да бъдат квалифицирани по същия начин, тъй като спортистите не са сред уязвимите групи. Имахме възможност да приемем разпоредби за храните за спортисти за някои специфични категории храни не можахме да приемем такива разпоредби, тъй като все още се извършваха научни изследвания и се опасявахме, че можем да поставим ограничения върху иновациите. Друго основание бе, че срещу такива разпоредби се възпротивиха и стопанските субекти. Разпоредбите за обозначенията на опаковките на храните бяха одобрени от постоянния комитет. Скоро с тях ще можете да се запознаете и вие. Има сред тях някои разпоредби, които визират и храните за спортисти. По отношение на дъвките сме готови да се вслушаме в госпожа Кростет, но вие казахте също така, че обект на разпоредбите трябва да бъдат им леката за кармачета, за да защитим кармачетата от евентуално съдържание на пестициди в тези млека. Мисля, че с това бихме засегнали млекопроизводителния сектор. Ако заявим, че Млякото, тъй като съдържа пестициди, не е подходящо за деца между една и три годишна възраст, то ще срещнем яростен отпор от страна на сектора. Освен това, готови сме да разгледаме и някои от коментарите ви за новаторството. Готови сме да подкрепим новаторството. Що се отнася до извършването на независими оценки, убеден съм, че оценките, извършвани от Европейския орган за безопасност на храните, са независими. Нямам никакви съмнения за това. Доколкото разбирам, не разполагам с повече време, за това ще се огранича с това. Председателят, госпожа Кростет. Благодаря, господин председател, че ме давате отново думата. Ще се опитам да бъда кратка. Не съм съгласна с това, което се казва непрекъснато от представителите на Европейската комисия. Защото да, регламента го познавам добре, работила съм по него за информацията за потребителите. Също регламент, който познавам добре, но тези регламенти не са все още в сила регламента за обозначенията на хранителното съдържание все още не е в сила. Затова не знаем дали защитава достатъчна степен потребителите и хранително-вкусовата промишленост също. Трябва да имаме ясна представа къде искаме да стигнем. Ето защо ние искаме от вас да включите във вашето предложение храни, а, млекото за малките деца от една до три години. Те са много уязвими. Те трябва да се хранят с млечни изделия, трябва да се избегне наличието на пестициди, трябва да защитим тази група деца. За хората, които имат непоносимост към глутена или към лактозата, за тях е необходимо да се прилагат строги изисквания към храните. Регламента за твърденията за информацията за потребителите не са достатъчни и след 3, 4, 5 години това ще стане ясно, но на този етап не можем да си позволим да пренебрегваме определени категории хора, които се нуждаят от специални храни. Благодаря. Сега ще попитам докладчика, господин Такова, дали желая да вземе отново думата. Имате тази възможност. Благодаря, господин председател. Това, което каза колежката Гростет е, накрая, наистина е вярно. Но както вече споменах, ние сме изготвили становището а Комисията за околна среда, обществено здраве е водеща и там именно трябва да се е, определят съвсем точно е, границите. Важно е при всички положения да е, осигурим здравето, да гарантираме здравето на потребителите и естествено да осигурим и информацията за потребителите. Въпросът за глутена и съдържанието на глутена в хранителните продукти е изключително важен. Има разпоредби е, относно лактозата и глутена в е, други правни актове. Но, както вече ви казах, ако успеем да съберем естествено всичко във връзка с тези застрашени, специ... много уязвими групи, ще бъде чудесно от гледна точка на защитата на потребителя. За потребителите е важно също да знаят какво целим. Важно е те да знаят какво се съдържа в храната, която консумират. Много неща се твърдят за различни храни, е, което в никакъв случай не е винаги е верно. Много учени, предприятия и други източници твърдят различни неща за разни хранителни продукти, което не винаги е вярно. Така че ние залагаме на проверената научно обоснована информация. Това е, господин председател. Важно е във всеки случай да очертаем обхвата, е, какво според нас трябва на всяка цена да влезе в, тек, е, в текста, какво е, може да остане извън този обхват. До вторник имаме все още време. При всички положения аз мятам да се огранича върху това, което е свързано с правомощията на нашата комисия. Благодаря, казва председателят. 17 януари е крайният срок за внасяне на изменения. Нека да сега да преминем към следващата точка от дневен ред. Ще ви кажа, че на 23 януари, 4-5 е, е, са следващите заседания. На 23 януари ще се състои всъщност е, конституиращото заседание. Така че на 23 януари в Брюксел ще избираме новото ръководство, а не в Страсбург. И така, благодаря на всички и ви желая